Искам да благодаря и на господин Папастанкус за поставения въпрос, който смятам е изключително важен за функционирането на нашата економика. Кредитните рейтинговите агенции говорят много важна роля за оценка на кредитния риск за фирмите и държавите. Кризата показа, че функционирането на тези агенции е свързано с проблеми, които имат понякога много тежки последици. Да, по тази причина Г20 взе едно категорично решение, а именно да се създаде надзор и нови правила за управление. Искам да ви напомня, госпожи и господа, в момент на кризата комисията пое своите отговорници и регулирането на дейностите на рейтинговите агенции е предмет на нейните дейности през последните две години. Една година след фалита на Lehman Brothers, регламента за рейтинговите агенции беше прият с подкрепата на Европейския парламент и аз искам да отдам дължимото на работа на вашия докладчик Гозест, и именно за да се отговори на проблемите във връзка с дейността на рейтинговите агенции. Регламентът, за който говорих, предвижда задължителна регистрация за всички агенции на територията на Европейския съюз – Поставят се сериозни изисквания, за да може да се сложи край на възможните конфликти на интерес, също е така, за да се подсили качеството на оценката и методологията, по която се извършва тази оценка. В крайна сметка целта е тези агенции да работят по прозрачен начин. Госпожи и господа депутати, аз съм убеден, че новите правила за рейтинговите агенции ще подобрят и повишат независимостта и етичността на процеса на оценката, ще повишат прозрачността на оценките и качеството на тези оценки, в това число и онези свързани с държавния дълг на държавите членки и на финансовите институции. Господин Папастамкос, що се отнася за създаването на Европейска публична агенция за кредитен рейтинг. Тази идея е, е в е, контекста на альтернативните е, методи за ефекта на такава идея би трябвало да се оцени от гледна точка на отговорността. Очевидно е, господин депутат, първият ни приоритет е да осигурим добро изпълнение на регламента от 2008 година и с новата система да работи добре. Аз обаче не изключвам тази идея, която вие предлагате за създаването на Европейска агенция. Трябва да я гледаме в светлината на оценката на въздействието на Европейския регламент, който обсъдих, и Европейската комисия ще представи на парламента и на съвета оценката до декември 2012 година. Мога да потвърдя, че Европейската комисия скоро ще предложи промяна в регламента за рейтинговите агенции, за да се предвид, създаде нов, за да се при създаде нови правомощия за надзор на тези агенции. Вие и Европейският парламент ме помолихте и държавите членки са съгласни с този принцип. Аз съм убеден, че прехвърлянето на нови правомощия на новата агенция ще подобри е, режимът, е, с който разполагаме в Европейския съюз. Благодаря, господин е, комисар. Благодаря, господин Бърние, за отговора. Господин комисар, искам да кажа, че това е тема, по която аз съществявам парламентарен контрол от 2006 година, още преди началото на кризата. Има обаче два парадокса според мен. Има международни оценки, без, обаче без международен надзор. И вторият парадокс е, че има частни интереси и организации в Европа, които насочват своите нападки и действия срещу институциите. Аз бих искал Европейската комисия да предприеме по-бързи действия, да предприеме по-бързи мерки и бихме искали да знаем къде ще бъде седалището на тази агенция. Господин комисар, имате думата. Аз знам, аз съм запознат с вашия ангажимент отдавна и а, вие за първи път а, започвате този диалог между нас а, двамата в новото ми качество. Аз отчитам новият регламент. А, предложен от предишната комисия. Целта там е да се подобри действието. Що се отнася до това, желанието, което вие изразихте, е надзор. Това не е единствената област в един общ пазар. Има предприятия, които не са само национални. Искам да ви напомня, господин Папастамкос, че в Европейския съюз в половината страни половината от банковия сектор е собственост на банки от други страни. И секторът има трансграничен характер и надзорът се осъществява на национално ниво, така че ние трябва да е, работим в посока интеграция и Следователно, ни е необходим е, надзор на европейско ниво. Що се отнася до вашата страна, която претърпява сериозни сътресения, ние трябва да бъдем е, много е, бдителни. Аз няма да се спирам на това, което се случи. Ние трябва да направим оценка на агенциите. Защо? Защото всъщност става дума за суверенна страна. Много често целта на предложението, което направих на съвета на министра на финансите в Мадрид, има за цел превенция, за да не се налага да накоплаците първи да поемат ударите. Аз осъзнавам, какво е значението на решението за рейтинговите агенции. Ние имаме потребност от е, това агенцията да поеме своите задължения, да бъде да подлежи на е, надзор. В... Е, аз ще представя до края на тази година предложения. Господин Обермайер. Благодаря ви за блестящия доклад. Той звучи много оптимистично. Ако се създаде такава Европейска агенция за кредитен рейтинг, това ще бъде добре. Но аз не се интересувам толкова много от това къде ще бъде седалището, а по-скоро от това как този европейски орган ще действа. Какъв ще бъде състава на неговите служители, как бъде структурата. Дали това ще бъде една беззъба агенция? Аз не искам това да стане. Какви последици са били обмислени, що се отнася до дейността и процедурите на тази агенция? И също така оценката на кредитоспособността в еврозоната. Заповядайте, господин комисар. Господин депутат, Господин Папасамкос ме попита за възможностите за подкрепа за Европейска агенция за оценка на кредитния рейтинг. Аз не съм заемал позиция по тази тема. Комисията ще работи в тази насока. Новият регламент, който е прият, е свързан с работата на сегашните частни агенции. Изискванията са много стрикни, те свързани с прозрачността за избягване на конфликта на интереси, за да може дейността им да бъде на високо ниво. Регламентът предстои да влезе в сила без да се бавим и разпоредбите ще се допълнят с роля, на, с роля за надзор от страна на новата агенция. Аз не изключвам възможността, но ние имаме време да, оце... да направим оценка на промените свързани с функционирането на такава агенция. Тази идея ми се струва много интересна, но тя трябва да бъде много внимателно оценена. Аз не мога да се произнеса за това как ще бъде учредена. Просто не знам. Тази агенция повдига въпроса за намесата на обществените органи в дейността на предприятия които са в частния сектор. Ако ние тръгнем в посоката на създаване на нова Европейска публична агенция, ние ще трябва да положим сериозни усилия и да избегнем импровизациите. Най-напред трябва да се вземат съответните решения, за да се приложат новите правила и след това да отговорим сериозно на онези въпроси, които вече аз формулирах. Благодаря. Скъпи колеги, според правилото, ако колега не присъства, когато предстои да бъде разгледан неговия въпрос, въпросът отпада, но с оглед на изключителните, измаредните условия ще видим дали е възможно да поискаме писмен отговор на тези въпроси, но няма да се обсъжда в пленарната зала. Господин Балцитис трябваше да бъде следващия депутат задал въпрос. След това а, Радвиле Марконайте. И следващият въпрос е на, към господин Алмуня. Това е въпрос зададен от господин Лиам Елвард. Това е въпрос номер 28. Ще дадам, ще помоля господин комисаря да отговори на въпроса. Тъй като господин Муния ще отговори на въпросите. Господин Елвард не е тук. Господин Тусас не е тук. И сега следващият въпрос. Господин Дегюш тук ли е? Добре дошъл, господин Алмуня. Готов ли сте да отговорите на въпроса на господин Елвард? Имате думата. Благодаря ви много, господин председателю. Извинявам се, бях на входа на залата. Комисията отблизо следи развитието на технологиите на така наречените смартфони или интелигентни телефони. Създават се нови пазари в някои случаи комисията се стреми общите правила и принципи в областта на конкуренцията да бъдат зачитани всички случаи, но като имаме предвид динамиката на съответните пазари. Microsoft и Intel са ни скорошни примери, които показват е, как бързо реагира комисията, когато е необходимо, за да могат е, потребителите да е, имат избор между различни технологии и новости признаваме а, и значението на авторските права върху технологиите и успехът на третото поколение мобилни а, технологии а, ще зависи, както а, признава и комисията, от общо разпространените без защитени от патент или авторско право. Вече пазарът ще определи кой ще наделее на пазара. Ние насърчаваме конкуренцията според силните страни на технологиите. В този контекст комисията приветства използването на отворени кодове и спецификации, което да не допусне господстващо положение на съседни пазари. Отворените платформи са много подходящо средство, за да могат на тях да се качват различните програмни продукти. Благодаря. Благодаря, господин Ейлвард. Имате думата за уточняващ въпрос. Благодаря ви за отговора. Бих искал да променя малко въпроса си. Наскоро стана ясно, че има много случаи на цензура въз основа на съдържанието, което е позволено технологията. Някои приложения се използват от фирмите поради политическо съдържание. Какво може да прави комисията, за да гарантира нараснала конкуренция при достъп за информация чрез използване на новите технологии, без да се допускат нарушения. Благодаря ви. Господин комисар, имате думата. Да, наистина. Знам, че елементите включени във втория ви въпрос, който тук що задавите, могат да създадат проблеми за конкуренцията. Ние много близо следим ситуацията. Не бих могъл да коментирам конкретни разследвания, които в момента се извършват от нас, но аз съм абсолютно наясно, че въпросите, които поставихте, наистина са актуални и моята роля е да следя ситуация и да не се допуска господстващо положение на пазара, недопускане на нови економически субекти на пазара и да не се създават проблеми на потребителите. Потребителите трябва да извлечат полза от новите технологии, а не да страдат заради тях. Благодаря ви. Благодаря ви. Има два допълнителни въпроса. Господин Рубик. Регламента за обмен на данни и телефонни данни доведе до нашето искане за регламент, който да дава възможност на всички услуги да се предлагат всички фирми в Европа. Сега има проблем с мрежи, които нямат готовност да осигуряват необходимата подкрепа. Смятате ли, че националните регулатори могат да предприемат действия? Господин Обермайер пак има думата за втори въпрос. Благодаря. Радваме се, че комисията гледа на този въпрос от гледна точка на конкуренцията. Моят въпрос е свързан с едно дело, заведено пред Европейския съд. Може ли прецедентното право да доведе до ограничен достъп до данните. И що се отнася до интелигентните телефони, има ли е, възможност за изкривяване на конкуренцията? Господин председателю, благодаря ви. Във връзка с поставения въпрос, е, смятам, че е добре да съчетаваме разпоредбите в областта на регулирането на пазарите и конкуренцията. Инструментариумът в областта на конкуренцията беше и продължава да бъде много полезен, но не изключвам в определен момент комисията при необходимост да упражни регулаторните си правомощия. Това сме правили и преди, готови сме да го правим и за напред. Според мен най-доброто решение е подходящо съчетание между регулиране и конкуренция. Не альтернативни, а допълващи инструменти. А по вашия въпрос, господин депутат, аз не съм юрист, не е, зная наизуст списъкът от е, жалби, подадени до съда но ние получаваме данни, понякога и жалби. Всеки път, когато е необходимо да реагираме при подаване на сигнал или жалба до комисията, ние преценяваме значимостта на случая и предприемаме при необходимост мерки. по тази конкретна проблематика сега е, извършваме някои проверки, за които за сега не мога да говоря публично, поради самия характер на процедурата. Благодаря. Благодаря. Господин Тосас ще получи писмен отговор. Преминаваме към следващия въпрос. Благодаря на господин Алмони. Следващия въпрос е зададен към госпожа Крус, но тя все още не е тук. Господин Кроли, представен от господин Елвард, но трябва да изчакаме госпожа Крус. Писмен отговор ще бъде даден на господин Зьобро. Следващия въпрос е към господин Декхухт. Въпрос 32 е към господин Рен. Ще отговори господин Рен. Благодаря ви. Финансовата криза в Гърция не започна в банковия сектор, а в публичния сектор. Банковия сектор в Гърция пострада поради експозиция на правителствените бонове в Гърция и забавения растеж. Европейската комисия извърши подробен анализ на състоянието на гръцката економика и финансова система въз основа на множество източници на информация, включително и кредитните агенции. Комисията внимателно следи изпълнението на допълнителните фискални мерки от страна на гръцките власти, които са били формулирани правителството и одобрени от парламента през март с цел да бъдат постигнати бюджетните цели за 2010 година. Комисията отблизо следи и тенденцията в банковия сектор в Гърция. 8% от банковите активи са в форма на правителствени облигации и заеми и с 8% се наблюдава увеличаване на неизплащане по държавния дълг от началото на годината. Европейска централна банка рефинансира краткосрочните операции и Гърция няма достъп до международните финансови пазари. Комисията се стреми да гарантира стабилността в еврозоната и в цел Европейски съюз. Наистина има много банки, които са изложени на риск поради ситуацията в Гърция, като Франция и Германия са държави изложени на най-голям риск. Въпреки, че гледна точка на БВП рискът не е толкова голям, има сериозна опасност за балансовите отчети на отделните банки. 10% от активите на гръцките банки се инвестират в Южна и Източна Европа. Благодаря ви, господин Контес, имате 30 секунди. Благодаря. Е, ясно е, че банките изпитват определени проблеми, има известна несигурност, е, която засяга гръцкия публичен сектор. Аз искам да уточня обаче следното. Всеки път, когато Гърция обяви мерки, и а, кредит. Има агенции за кредитен рейтинг, които намаляват кредитния рейтинг на Гърция. За съжаление, тази роля е крайно неблагоприятна. Може да се вярва на тези агенции. Това са американски агенции и е не, неприемливо това, че Европейска централна банка приема тяхната оценка. Възможно ли е Европейският съюз и европейските институции да отчетат оценките, които сега са направени? Господин комисар, имате думата. Господин председател, както току-що заявих, в своя анализ комисията взема предвид оценките, дадени от агенциите за кредитен рейтинг, но и на собствените си анализи. Ние следим много отблизо какво става в частния, в обществения сектор и в банковия сектор на Гърция. На тази основа правим заключение и внасяме предложения до съвета. Така че агенциите за кредитен рейтинг, които са частни е, дружества са изключително влиятелни на финансовия пазар. Не разбира се, Европейската комисия поема отговорност за тях. Благодаря. Има два. Господин Месершмит, 30 секунди. Благодаря ви. Ние всички сме загрижени за това, какво може да се направи, за да се реши проблема, проистичащ от финансовата криза. В медиите вие загаднахте, господин комисар, че в бъдеще държавите членки могат да предоставят своите проектобюджети на Европейския комисия преди да има дебат в националния парламент. Бих искал да знам, дали бихте могли да ни предоставите повече детайли по това? дали в бъдеще комисията ще получава проектобюджетите на държавите членки преди националните парламенти, за да провери тези проектобюджети. Господин Папа Николао за втори въпрос. Благодаря, господин комисар, за вашия отговор. Аз си слушах внимателно това, което казахте и начин по който представихте позицията на комисията. Опитах се да извлека заключение – ако в бъдещето, в близко бъдеще, друга страна от еврозоната се изправи пред подобни проблеми, свързани с оценка, дадена от Агенция за кредитен рейтинг и пазарите, ние ще следваме ли друг подход? Ще смятаме ли, че подходът към Гърция е дал възможност да се разрешат глобалните и структурни проблеми на еврозоната? Тези проблеми биха могли да засегнат и други страни. Председателят, господин комисар, имате думата. Благодаря ви. Господин председателю, преди всичко искам да припомня, че отговарям на тези въпроси, замествайки а, е, моя колега, а, е, комисаря а, е, Оли Рен, който, а, за съжаление, е болен. Така че въпросът за националните бюджети мога да кажа, че за пръв път беше обсъден миналата седмица от колегиума, за да преценим какви мерки са необходими с оглед на бъдещото наблюдение. И за сега все още не е взето окончателно решение. Водят се разисквания така че е, задълбочено да бъде изяснена темата е, в колегиума на комисията и е, след това ще бъде представено предложението на комисията. По втория въпрос няма никаква причина комисията да заема различна позиция спрямо Гърция или която и да е друга държава членка – Една и съща е нашата позиция по отношение на всички. Благодаря. Приветстваме с добре дошла и госпожа Нели Круз. Въпрос номер 30 е зададен от господин Краули, но той е представен от господин Елърд. Госпожо комисар, имате думата за отговор. Благодаря, господин председател. В един свят, който бързо се придвижва към нова цифрова епоха, Европа трябва да бъде подготвена с най-съвременна инфраструктура, ако искаме да гарантираме бъдещ растеж. Решението на съвета през 29 май посочва, че следва да се постигне 100% обхват от 2013 година. В стратегията Европейски съюз 2020 години постави още по-голямо предизвикателство, като посочи, че до 2020 година 30 мегабита в секунда трябва да бъде услугата достъпна за всички европейци, включително и в селските райони. И 50% домакинствата да бъдат абонати на 100 мегабита. Това е една от нашите флагмански инициативи в рамките на Европейската стратегия 2020 година, а именно да се осигури на интернет в Европа. И в най-скоро време ще бъде прията програмата. Тя ще състои от три подпрограми за широколентов интернет и изпълнение на програмата с оглед на широколентови интернет – също така достъп до ново поколение, което разбира се е необходимо да има и правно основание, за да се гарантира достъп до високоскоростния интернет и също така да се използват частотите от радиоспектъра, за да се гарантира стратегията на комисията, а именно осигурява на достатъчен обхват в радиочастотния спектър. Така че цифровия дневен ред включва не само ангажиментите от страна на комисията, но също и предложения към държавите членки. И тези предложения ще поставят в център на вниманието разработването на национални стратегии за широколентови интернет, насърчаването на частните инвестиции с ползване на такива средства, като картографиране на инфраструктурата и други. И по този начин държавите членки могат значително да намалят инвестиционните разходи и да направят тези проекти по-жизнеспособни. Също така ние средоточаваме върху пълно и използване на наличните структурни фондове, за да се финансира широколентовия интернет и да създадат стимули за частни инвестиции в допълнение към публично финансиране. От своя страна Европейската комисия разглежда възможните варианти за увеличаване на публични и частни инвестиции с цел да се постигнат поставените цели. Финансовото инженерство ще бъде един от разглежданите от нас варианти, за да се намали разликата между това, което е необходимо и това, което пазарът е готов да инвестира. What happened? Uh, господин Елвард, имате думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на комисаря за отговора. Като имаме предвид факта, че живеем в цифров свят, както сама казахте, голяма част от дейностите ни се извършват онлайн. По-възрастните граждани и имат ограничен достъп до интернет или нямат никакъв ограничен, т.е. те са може да се каже, че те са изолирани. Какво можем да направим, така че те да не бъдат изолирани от обществото или поне да им помогнем? Госпожо комисар, заповядайте. Господин председателю, не само комисията, но и съветът а, взе а, мъдрото решение да се постигне 100% обхват към 2013 година. 100% значи 100%. И всичко, за което питате, влиза в тези 100%. Благодаря. Благодаря. За допълнителен въпрос, господин Ербур, 30 секунди. Господин Майкъл Харбър, 30 секунди. Благодаря. Бих искал да задам въпроса за Ирландия. Там има бежичен широколентов интернет, който ще гарантира достъп на всички общности до интернет първо поколение. Искам да попитам комисията за критериите за държавна помощ за подпомагане на програми за осигуряване на интернет на местно ниво. Някои общински органи, за които знам, се стремят да обединят своите потребители, за да могат да предложат един интересуващ инвеститора пакет. Но понякога това може да наруши критериите за държавна помощ. Затова искам да попитам вас, госпожо комисар, дали вашите служби могат да предоставят ясни насоки за критериите за държавна помощ, за да могат тези публично-частни партньорства, които наистина, аз съм съгласен с вас, ще бъдат решаващо значение за широколентови интернет. Uh, uh, Госпожа Тикал за втори въпрос. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар. Европейският план предвижда 1 милион евро за развитие на широколентовата инфраструктура. Искам да ви попитам как смятате да изградите тази инфраструктура с тази сума? Много ви благодаря за първия въпрос. Господин председателю, съвсем основателно е да се каже, че когато говорим за а, широколентов достъп, в никакъв случай не става дума само за кабелни и жични технологии, но и за спътникови, бежични и така нататък. И искам да кажа, че когато говорим за 100% обхват, не уточняваме коя технология ще реши проблема или ще постигне целта. С тази оговорка трябва да кажа, че гледам много положително на степента на а, обхванатост на а, Ирландия. А, много добре познавам тяхната способност за освояване на а, европейски фондове и не се съмнявам, че а, ще постигне много, като е предоставена а, възможността още повече а, в момента разпространението е над 50% в страната и ако е, сравним с други страни, с тъга трябва да отбележа, че други страни е, са или достигнали само една трета, или пък изобщо правят минимални вложения в тази технология и инфраструктура на бъдещето, която създава и работни места. Все пак трябва да бъда предпазлива и да си припомня и до сегашния си опит в предишния си ресор. Тогава правихме преглед на правилата за държавните помощи част от тези правила бяха разглеждани в светлината на необходимостта от широколентов достъп и от насоки, при кои случаи е възможно да се отпускат такива помощи. След проучване на възможностите за финансиране от Европейската инвестиционна банка – и предоставените от нея средства в рамките на финансовото инженерство. Смятам, че вече преразгледаните правила за държавните помощи съвсем еднозначно казват кое е възможно и кое не е възможно – има многобройни запитвания до колегата Алмуния по тази тема и винаги, когато се чувствате несигурни, добре е да се обръщате за доизясняване, за да може да се постигне партньорство между частния и обществения сектор в съответните държави членки. Като цяло смятам, че повтарям отново, 100% обхват е една благородна цел и е, разбира се, е, до нея ще се стигне постепенно. 100% е съвсем ясно какво а, е, означава но а, като имаме предвид, че а, в огромната си част сега абонатите имат достъп а, а, до по-малко от 100 мегабита, наистина а, задачата е изключително а, мащабна и а, едва ли ще може да се постигне съществен резултат преди 2011 година. Благодаря, госпожо комисар. Сега преминаваме към въпроси към господин Рен. На тях ще отговори господин Дехукт. Въпросът е номер 33. Той е зададен от господин Посълт. Имате думата, господин комисар. Thank you, uh, Mr. President. The uh, economic benefits of adopting the euro accrue to both the member states that join. Благодаря, господин председател. Подробният анализ, изпълнението може да се намери в докладът на комисията пред 2008 година. Според договора всички държави членки са длъжни да се присъединят към еврозоната, когато отговорят на условията. Дания и Обединеното кралство обаче са договорили клауза за доброволно неприсъединяване, по силата на която те не членуват в еврозоната. Ако Дания и Обединеното кралство решат да кандидатстват за членство в еврозоната, те ще трябва да преминат през същите оценки, на степента на спазване на критериите за конвергенция. Комисията е подготвила е, комисията ще направи необходимите подготовки, необходимата подготовка. Швеция няма клауза за е, неприсъединяване. Тя не отговаря на критериите, тя не е член на механизма ИРМ-2 и някои елементи на законодателството за Централната банка трябва да се приравнят с изискванията за членство. Независимо от това, комисията смята, че у нези държави членки, които не могат да отговорят на всички критерии за конвергенция, би трябвало да положат усилия да отговорят на условията. Благодаря. Господин Посел, 3 секунди. Благодаря. Два последващи въпроса. Първо, дали комисията няма да се опита да насърчи Швеция? Според договора Швеция трябва да го направи. Това е неизбежно. И второ, какво ще кажете за Естония? Дали смятате, че Естония може да бъде включена в еврозоната в обозримо бъдеще? Заповядайте, господин комисар. Благодаря, господин председател. Както беше правилно споменато, Швеция не отговаря на някои критерии. Ще спомена два от тях. Първо, тя не е член на механизма РМ2 и законодателството за Централната банка трябва да бъде съвместимо с законодателството изискуемо за членство в еврозоната. Това са критерии, които са изпълними. Това не са економически критерии, които са свързани дефицита или държавния дълг. За това предлагам да зададете този въпрос на господин Рен, който е компетентния комисар и който, за съжаление, в момента е болен. Що се отнася до Естония, доколкото знам, все още се доближава тази страна до критериите за конвергенция. Допълнителен въпрос от страна на господин Папа Николао. Господин комисар, имате думата за отговор. Господин комисар, имате думата за да отговорите на въпрос 34. Извинявайте, господин председател. Индикаторите говорят, че през последното десетилетие има прекъсната връзка между заплатите и производителността. Това доведе до загуба на конкурентно способност, дефицит по текущата сметка и намаляване на дела в експортния пазар. Важен фактор през последните години вътрешното търсене беше основният фактор за економически растеж. Повиши се, повиших се държавните разходи. Разходите на глава от населението се повишиха с 80%. Този модел е неустойчив и доведе до натрупването на висок дълг, повишаване на лихвените плащания, висок дефицит по текущата сметка. повишени новите потребности от финансиране за държавата доведе до това, че обществения сектор пое голяма част от, е, от финансовите потребности и това подкопа перспективите за растеж. Намаляването на възнагражденията в публичния сектор и, мерки, и фискалните мерки са задължителни, за да може гръцката економика да възстанови своята конкурентно способност и да постигне фискална консолидация. Комисията е наясно, че фискалните мерки, намаляването на заплатите могат да повлият отрицателно върху търсенето, като имаме предвид обаче текущата ситуация, тези мерки са необходими, за да се възстанови доверието в пазара и да се положат основите за по-устойчив модел на растежа. Гърция прие амбициозна програма за реформиране на публичната администрация и економиката. Мерките за консолидация са много важни за повишаване на устойчивостта и се приветстват от Европейската комисия, Еврогрупата, Европейска централна банка и Европейския международен фонд. Храбрите мерки, включени в програмата, предвиждат не само намаляване на заплатите за държавните служители, намаляване на премиите за коледа и Великден, но също така и разширяване на данъчната основа и повишаване на събираемостта. Комисията заключи, че Гърция спазва препоръките и фискалната информация, представена от гръцките власти, говори за това, че могат да се постигнат е, бюджетните цели. Е, е Господин Папа Николао за 30 секунди. Господин комисар, Статистическият институт на Гърция днес каза, че безработицата в Гърция достигна 11,3%, поне половината от безработните са на по-малко 30 години за харата. Сред лицата между 20 и 30 години безработицата е 14%. Искам да ви кажа също така, че работещите в тази възрастова категория получават много ниски заплати. Аз мисля, че трябва да се внимава, тъй като безработицата създава определена нагласа и тревога. Има без друго безработица и проблеми в Гърция и сега с новите мерки, дали ще се постигне положителен резултат. Господин комисар. Господин председател, разбира се, много се тревожим от безработицата в Гърция, а между другото не само в Гърция и в целия Европейски съюз. От друга страна обаче е важно да се спазват основополагащите економически принципи. И когато за определен период от време темпът на нарастване на заплатите изпреварва темповете на нарастване на производителността, се получава това, което наблюдаваме в Гърция. Проблемът е много тежък, особено за младежите. И ние активно следим положението. Нашето мнение е, че дългосрочната финансова устойчивост на една държава членка в еврозоната има първостепенно значение все пак. Благодаря. Господин Хунтис има допълнителен въпрос. Благодаря, господин председател. Моят въпрос е принципен въпрос. След въпроса зададен в писмен вид, комисарят каза, че трябва да намалее, трябва да се ограничи броя на работещите в публичния сектор. Натиск ли смятате да окажете върху Гърция в сектори, които нямат отношение к общностната политика? Каква е легитимността на тази декларация? Как е възможно да се представят такива прогнози и препоръки за гръцката економика? Господин комисар, имате думата. Благодаря, господин председател. Със сигурност не искаме заетостта в частния сектор да бъде намалена. Това което ни наблюдаваме, е, че безработицата расте и не само в Гърция, но и в голяма част от Европейския съюз в резултат от економическата и финансовата криза. Това, което ни казваме е, че трябва да се ребалансира гръцката економика и да се постигне дългосрочна устойчивост на гръцката економика. Също така ние се стремим да запазим економическия и паричен съюз, който е, е от изключително значение за цялата европейска економика. Това е което казваме, но ние не казваме, че трябва да нараства безработицата. Това е резултат. И за съжаление това е резултат от политика, която се е водила в продължение на определено време. Въпрос 35 пет е заедността Адам Коса. Господин комисар, имате думата за отговор. Въпрос номер 35. Благодаря, господин председател. Когато глобалната економическа криза заседна Унгария през 2008 година, комисията и съветът решиха бързо да подкрепят Унгария с финансов пакет от 6,5 милиарда евро, което превиши наличното финансиране за страни, нечленуващи в еврозоната. И заедно с, с кредитите от, от Световната банка финансирането достигна 20 милиарда. Без тази помощ финан... Унгария щеше да понесе много по-сериозни последици от 6% е, спад е, през миналата година. Освен това, като имаме предвид, че правителството вече нямаше достъп до финансовите пазари, Отсъствието на помощта ще ще доведе до много по-рестриктивна фискална политика. Като ограничи се силата на кризата, ограничи се безработицата и помощта даде принос към ограничаване на социалният, социалният ефект на кризата, особено върху най-уязвимите части на обществото. За да се направи така, че Унгария да постигне устойчивост, беше необходимо правителство да приеме стратегия, в това число мерки за фискална консолидация. Според принципа субсидиарност, държавите членки носят отговорност за разработването и приемането на мерки за социалната политика. Заедно с това обаче помощта, предоставена на правителството, даде възможност да се подпомогне на най-уязвимите слоеве. Госпожа Гал, 3 секунди. Köszönöm a szót, elnök úr, és köszönöm a választ. Благодаря ви, господин председателю. Благодаря ви за отговора, господин комисар. От името на господин Адам Коша искам да добавя следните бележки. В крайна сметка Унгария не можа да се е, възползва от е, Европейския е, план за економическо възстановяване – финансиран с общо 100 милиарда. заетостта в никакъв случай не можа да се повиши, особено заетостта сред хората с увреждания. Това е странно явление и моля за коментар господин комисарят. Uh, um, аз не отговарям за, за този портфел в комисията, но според мен почитаемият депутат говори за пакет от 100 милиарда, но това е пакет, който е финансиран от самите държави членки. И когато държавите членки получиха разрешение да използват тези средства, това не бяха средства изцяло на разположение на държавите членки ставаше дума за дефицитите в националните бюджети. Това, което се случи в Унгария, беше, че имаше допълнителна помощ в размер от 20 милиарда и тези средства бяха предложени на Унгария, да са на разположение на Унгария, с цел да бъдат предприяти мерки за преодоляване на кризата. Нямаше реално отпуснати средства на държави членки. Господин Хунтис, допълнителен въпрос. 3 секунди. Господин председател, господин комисар, отговорът, който дадахте, според мен не съответства на зададения въпрос, що се отнася до Гърция. Размишлявали ли сте върху намесата на Международния валутен фонд в европейските дела. Моят въпрос е следният. Размишлявала ли Европейската комисия върху това, защо, е, защо влиза Международния валутен фонд в Европа? Кой член от договора предвижда участието на МВФ в европейските дела? Защо не беше избрано европейско решение за Гърция, както предвижда линия 2 от член 102 на договора? Ако в Гърция трябва да се намеси Международния валутен фонд, то това ще стане само единствено по а, искане на Гърция. Разбира се, много добре знаем какво е споразумението между държавите членки в еврозоната да се е, търсят е, общи решения и е, съгласувано решение за взаимодействие с Международния валутен фонд, но само по искане на Гърция може да се е, намеси МВФ и доколкото знам това се обсъжда в момента. Е, е, Следващия въпрос е номер 36. Той е зададен от господин Елени Телхарус. Господин комисар, имате дума. Well, uh, uh господин председател, това е въпрос, да, да, видях го. Позволете ми да ви помоля учтиво да приключим този дебат, защото аз замествам господин Рен. И обикновено въпросите приключат в 8 часа и аз имам друг ангажимент и не мога да остана повече. Просто наистина проблемът е съвсем реален. Thank you. Нямам време, няма да мога да остана. Вие се намирате в сърцето на Европейския съюз и аз не приемам това, че ви нямате време. Ако нямате време, излезте от тази врата. Аз също така имам много ангажименти. Но аз Седях тук толкова дълго време, за да изслушам отговор на моя въпрос, при положение, че бяха зададени толкова много допълнителни въпроси. Смятам, че е прекалено високомерно да казвате, че нямате време. Председателят е този, който ще реши, но е ясно, че аз не отговарям на въпроси зададени към мен, а замествам господин Рен. Поради негово заболяване. Това е, което се случва но вие можете да се обърнете към председателя и изцяло ще зачита това, което ще каже председателят. Вие сте прав да посочвате, че има проблем. Наистина, вие замествате комисарен, който, за съжаление, не може да присъства, но до 8.30 е предвидено да има време за въпроси и отговори. И предвид обстоятелствата, аз мога да ви кажа какво се очаква. Да, наистина, за съжаление, вие трябва да замествате господин Рен и да отговаряте на въпросите, които са отправени към него. Така че, моля, отговорете на господин Теохарус. Благодаря ви, господин председател. Аз разбирам, но както вече казах, вие сте председател и вие сте този, който решавате какво трябва да направи, за това ще продължа. Каквото и да случва. Финансовата криза, която прерасна в макроекономическа криза, е най-лошата в историята на света след Втората световна война по мащаба си и дълбочината си. Тя също така обхвана Европейския съюз и страните от еврозоната. Това неизбежно засегна и Кипър, една малка и много отворена економика. В съответствие с предварителните разчети, представени от Централната статистическа служба на Кипър и в реално изражение с 1,7% е намалял БВП на Наблюдава се за първ път отрицателен растеж през последните 35 години. Тези неблагоприятни економически условия, заедно с прекратяването на бума на активите, заедно с фискалните мерки, предприяти в рамките на Европейския план за възстановяване на економика, доведоха до влушаване на състоянието на публичните финанси. И кипърските власти предоставиха данни, които потвърждават това. Тези данни в момента се обработват Евростат. Дефиците е 6,1%. И през 2009 година този процент беше нараснал. Очаква се да бъде подготвен доклад, който е свързан с вероятността да бъде надвишена референтна стоеност от 3% бюджетен дефицит спрямо БВП. Очаква се да се вземе решение от съвета дали кипърски търговският дълг надвишава тези 3%. И ако бъде установен, че това е така, ще бъдат формулирани коригиращи мерки, които да предприеме Кипър. Също така се актуализира програмата за стабилизация и средносрочната бюджетна стратегия от 2013 година. В момента комисията е в процес на анализиране и актуализиране информацията с цел съвета да вземе решение по програмата. Благодаря ви. Госпожо Теохарус, имате думата за 30 секунди. Благодаря. Господин комисар, много е неприятно това, че не можете да дадете отговор на зададените въпроси. Искам обаче да ми кажете дали Кипър ще бъде поставен на под надзор. Вие казахте, че се прави оценка на ситуацията. Удовлетворен ли сте а, от програмата за конвергенция? Заповядайте, господин комисар. Господин комисар, имате думата за да отговорите на въпроса. Да, господин председателю, мога само да повторя казаното. Ще има оценка това е обичайната процедура, която прилагаме към всички държави членки, включително и Кипър. Ако стигнем до извода, че има свръхдефицит, тогава ще дадем съответните препоръки на Кипър. Благодаря. Следващия въпрос е номер 37 от господин Месершмит. Заповядайте, господин комисар. 37. Номер 37. Uh, Благодаря, господин председател. Почитаемия депутат, като че ли казва, че независимата финансова политика на Гърция ще позволи да се смекчат последиците от кризата в страната. Това не е правилно. Високите лихвени проценти върху гръцки дълг не са свързани с способността на Гърция да справи с проблема, а с доверят на пазарите. Лихвените проценти на Европейската Централна банка позволяват да се осигури ликвидност, включително и за гръцките финансови институции. Разбира се, необходима е финансова корекция и по други механизми, а не само чрез използването на обменния курс. В много документи на комисията, например в съхватния доклад за Европейския паричен и валут бюджетен и паричен съюз, беше посочено, че е необходимо да се подобрят процедурите за многостранно наблюдение и надзор и да се интензифицира натиска, когато се установяват уязвими места в економик на държавите членки на ранен етап. Аз споменах за това, когато отговарях и на предишния въпрос. Благодаря ви. 30 секунди. Има различни възможности да се регулира валутата тогава, когато една страна разполага със своята независимост, но страните членки на еврозоната вече нямат независимост. Те са отстъпили своя суверенитет на Франкфурт. Така че различни, невъзможно да се определят различни лихвени проценти в различни части на Европа. Независимо от това, в Гърция нарастването е различно, отколкото в държави членки. Искам да попитам дали Гърция ще остане в това положение, в, в което Франкфурт диктува положението, без да може Гърция да девалвира своята валута. Не, господин депутат, цялата идея за паричният съюз е, именно това всеки, който се присъедини към Европейският валутен съюз, е, знае много добре, че не може да девалвира валутата. Всъщност е, има само обща валута, няма национална валута. Гръцката валута вече не съществува. В Гърция валутата е общата европейска валута. И девалвирането от страна на една страна противоречи на цялата идея за еврозоната. Всъщност Гърция положи всички възможни усилия за да влезе в еврозоната. Въпрос 38. Господин комисар, имате думата за отговори. Въпрос 38. Uh, Благодаря, господин председателю. Кризата доказа необходимостта от създаване на рамка за преодоляване на кризите в еврозоната като имаме е, предвид е, необходимостта от преглед е, на правната уредба, тази необходимост беше отчетена от ръководителите на държавите членки в еврозоната на 25 март и беше възложено на работна група да представи предложение за такава рамка до края на годината. Създаването на Европейски е, валутен е, фонд е, е тясно свързано с това, което казах в началото на моя отговор. То трябва да е свързано с ясни отговори, условия, съответствие с а, цялата правна уредба на Европейския паричен съюз. По-общо казано, необходима е а, неотменна ангажираност на всички държави членки към устойчивостта на паричната политика. Комисията се подготвя да внесе а, е, предложение с предложение в рамките на Европейската стратегия за 2020 година. Благодаря. Най-напред, най-напред е, искам да кажа на господин комисаря, че някои от нас отдавна не могат да се приберат в къщи. И разбирам, че господин комисарят разполага с ограничено време. Все пак когато се говори за средносрочен план, какво означава това? Средата на мандата на сегашната комисия, година и половина, след година и половина. Бихте ли ни казали нещо по-подробно и конкретно? Мисля, че въпросът трябва да бъде зададен към комисария Оли Рен. Според споразуменията, които бяха постигнати за оказване на подкрепа за Гърция посредством съчетание от двустранни кредити и финансиране от Международния валутен фонд, очевидно е, че комисията е, застъпва становището, че онова, което се случва сега, не може да се разреши чрез създаването на Европейски валутен фонд, тъй като този процес ще отнеме а, доста повече време. Така че това е среднопроект за в средносрочен план. И аз, що се отнася до по-конкретните измерения на израза средносрочен план, обърнете се към господин Оли Рен. Последен въпрос зададен от госпожа а, Краца Цагаропово. Господин комисар, имате думата. 39. Въпрос номер 39. Uh... Благодаря ви, господин председател. Комисията отдавна се изказва за разширяване и задълбочаване на наблюдението и надзора на европейско ниво. За това говори и докладът на комисията 2009 година. Комисията възнамерява да използва пълноценно всички инструменти, предвидени от новия договор. Предстоящото съобщение на комисията ще формулира предложение за мерки за превенция и коригиране на критични ситуации в еврозоната. Съобщението може да включва предложения за реагиране и превенция при нарушаване на условията на пакта за растеж и стабилност, за възстановяване на баланса, когато е нарушен. Що се отнася до фискалната политика, подчертава се отново значението на фискалната устойчивост на потенциална за, потенциал за растеж е необходимостта от спазване на разпоредбите на пакта за растеж и стабилност. Необходимо е консолидацията да се интензифицира в добрите времена и да се отчитат възможностите за оптимална консолидация. Също така е необходимо е да се гарантира високо качество на публичните финанси. Необходимо е да има по-възпиращи санкции в случай на системно нарушаване на правилата. Дисбалансите, разбира се, са предмет на загриженост на държавите членки. Обаче отклоняването от принципите на пакта за растеж и стабилност са особено сериозни, когато става дума за държави, които са членки на еврозоната. За това са необходими по-сериозни корекции в подобни случаи. Конкурентоспособността или по-скоро отклоненията от нея са предмет на сериозна загриженост. Ние знаем, че има редица дисбаланси в държави членки. Има някои вътрешно присъщи слабости в вътрешното търсене. Също така знаем за последиците от различни мехури с различни видове активи. За... Това води до засилена уязвимост на публичните финанси. Освен това, държави, които разчитаха на из... положително таковско салдо, страдат поради ограничаване на обема на износа. Затова комисията предлага да се разшири економическото наблюдение в еврозоната, да се коригират създадените дисбаланси и да се създаде възможност за ранно установяване и превенция на проблемите. Следващия важен елемент в предложението на комисията – ще предвижда механизъм за разрешаване на кризисни ситуации и целеви механизъм. Обаче важно е да има не само такива целеви адхок механизми, но и един постоянен механизъм, който може да зададе предварително формулирани правила и процедури за оказване на подкрепа на страна от еврозоната, която се намира в затруднена економическа ситуация. Предложението е да се засили наблюдението и сътрудничеството и координацията в еврозоната е важна част от Европейската стратегия за растеж и работни места. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Не ви прекъснах, но а, преводачите не бяха съгласни с бързината, с а, която прочетахте своя отговор. Надявам се, че е било повече или по-малко разбираемо. Госпожа Краца има думата за 30 секунди за допълнителен въпрос. Благодаря, господин комисар, за отговора. Искам обаче да се върна на въпроса за надзора и дисбаланса. Както разбирате от този въпрос, аз искам да попитам дали не е време да се занимаем с економическите различия. Дали ще наблюдаваме тези различия. Кризата извади наяве всич... много недостатъци в еврозоната. Член 136 е много важен, но би трябвало да имаме и други мерки за координация. Какво може да се предприеме за преодоляване на различията, господин комисар? Благодаря, господин председател. Първо искам да се извиня и на преводачите, но наистина обстоятелствата са необичайни. Аз трябва да отговоря в рамките на предвиденото време до 20.30, за това и говорих по-бързо. Сега по допълнителния въпрос. Нека да се върнем към а, първопричините за кризата. Беше създаден дисбаланс и то е много голям по отношение на конкурентноспособността. Работната заплата значително изпревари производителността. Е, това е, намали конкурентноспособността. По-добре е да има по-тясно наблюдение. Да, това е вярно. Ето защо предлагаме нова схема. Не забравяйте, че през 2002 година комисията направи предложение – да има възможност Европейския съюз да изпраща аудитори, за да проверява верността на представените данни. Тогава това предложение не се прие. И така възникна опасността националните бюджети да се отклонят от Паришния съюз и това се случи точно с Гърция, между другото. Благодаря. Това, което мога да кажа, следващият път, когато дойдете тук, се надявам да отговаряте на въпроси, които са зададени към вас. Онези, които не получиха устен отговор сега, поради липса на време, ще получат писмен отговор. Прекъсвам заседанието до 9 часа.